So, dear colleagues... Uh, И така, скъпи колеги, точка 11 от дневния ред на нашата комисия обмен на становища с Мариана Коцева, генерален директор на Евростат. Много ми е приятно да я приветствам с добре дошла. Поздравявам ви с назначаването. Знаете, че това е първото явяване на госпожа Коцева като генерал, генерален директор на Евростат. Тя беше назначена на 1 март, проверявам. Датата казва ораторът. Ние имаме е, отдавна установено добро сътрудничество с Евростат. Поздравявам ви с назначението и ви пожелавам по-нататъчно плодотворно сътрудничество в редица области, включително, разбира се, и законодателните досиета, които ние сме готови да обсъждаме в тристранни срещи. И така, давам ви думата за уводно слово. След това колегите ще зададат въпросите си. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Добър ден на всички. Е, добър ден, уважаеми депутати, дами и господа. Мисля, че хората, които са тук в тази зала, много добре знаят, че статистиката помага и на изработващите политиката и на бизнеса да вземат важни решения. Тя е важна и за журналистите, които обясняват вашите решения пред обществеността, които обясняват цифрите. Статистиката е все по-важна и за европейските граждани, които е, я ползват за да вземат решения в личния си живот и е да разграничават между действителните е, факти и фалшивите новини, така наречените альтернативни факти. Така че е, статистиката не е без значение и за мен е огромна чест е, да бъда назначен от Европейската комисия за нов генерален директор на Евростат и да мога да ръководя Евростат в тези интересни, но и не лесни времена. Много ви благодаря, че толкова скоро след назначаването ми да, ми дадохте възможност да се явя тук пред вашата комисия, за да представя своите а, е, приоритети а, е, в областта на европейската статистика за следващите години. Господин Гуалтиери вече каза, че е, съм изпълнявала длъжността генерален директор вече повече от година е, това означава, че ние сме във връзка от доста време и се надявам, че обмена ни няма да е ограничен само до годишния диалог за статистиката, предвиден в нормативната уредба. Е, смятам така, защото според мен институциите ни е, играят важна роля за функционирането на демокрацията на континента, за прозрачност и отчетност на публичната политика и мерките по управлението. Затова искам да кажа още от самото начало, че за мен е много важно да има постоянен диалог между Евростат и Европейския парламент и този диалог да е отворен, ефективен и конструктивен. И така, господин председател, уважаеми дами и господа депутати, позволете ми да споделя с вас няколко бележки за състоянието на статистиката в Европа днес. Всички добре знаем колко важна е статистиката и колко е важно нейното значение и за вземането на решения и за измерването на въздействието на различните мерки. Има различни принципи на агрегиране на статистика, които позволяват сравнимост на данни, проистичащи от различните държави членки, които подкрепят е, Пакта за стабилност и развитие, економическото развитие и целите за устойчиво развитие, и европейското полугодие. Спирам до тук, мога да продължа с списъка още дълго. Също времено днес си мислех как точно да представя пред вас идеите си за бъдещето. Няма как да представя конкретните приоритети, без преди това накратко да се спра на състоянието на статистиката в Европа. състояние, което е подобно на състоянието и на гражданите. Борзото развитие на, гражд... на дигиталните технологии – и огромното количество информация. А, с подобни неща не сме се сблъскали до тук. Европейските граждани а, са свързани с източници на информация по целия свят и са цифрово грамотни. Официалната статистика предоставя не само цифри, но и предоставя и но, да, такива данни, се предоставят и от други неофициални източници на данни. И затова за официалните статистици предизвикателството е голямо първо, за да останат важен източник на статистически данни, второ, за да се работи достатъчно бързо и на трето място да имаме и да си отстоим правото на източник достоен на, за, на доверие. Защото политическите кампании използват статически данни и ако имаме достатъчно надежни данни, и наличието на надежни данни, извинете, е от огромно значение. Моята мечта е, където и да пътувате, ако се качите на едно такси и разговаряте с шофьора на таксито за последните развития в областта на миграцията, шофьорът да каже, ако искате да знаете каква е истината, отидете на сайта на Евростат. Това е моята цел. Надявам се да успея да ръководя работата на Евростат по успешен начин за да постигнем е, тези цели. Ще споделя с вас е, някои елементи от е, своята кариера. Започнах в академичните среди. И това беше важна част от живота ми. И сърце насърчи е, у мен една естест, едно естествено любопитство и желание да търся е, находчиви решения на трудни проблеми. След това започнах да работя в Националния статистически институт и видях колко важно е цифрите да са обективни, да са навременни, е, за да може да, да дадат възможност за изработване на политика. И през последните пет години работя в Евростат и повече от една година съм изпълняващ длъжността генерален директор на Евростат. Нещо, което ми даде допълнителна, допълнителен опит. Надявам се, че с този опит е, мога да се справя добре с приоритетите, с които се сблъскваме днес. Сега по приоритетите за следващите години. Първо, сте... генерирането на статистическа информация. Можете да кажете, е, но това е най-естественото нещо за Евростат. Да, е, но е добре да разгледаме много внимателно типовете статистическа информация, която предоставяме. Дали те са достатъчно полезни, дали се компилират достатъчно бързо. И според мен един от най-важните въпроси е именно на временното събиране на информация, особено в социалната сфера и в околната среда. Когато говоря за преразглеждане на е, предоставянето на статистическа информация, имам предвид, че по настояще ми много от е, реформите в Европейския съюз, много от, е, от мерките в Европейския съюз се преразглеждат е, текат реформи в много области и затова трябва да се преразгледа и статистиката. Няколко примера. Задълбочава се економическия и паричен съюз. Това изисква да се преразгледа и ролята на статистиката в економическото управление. След това Европейския стълб на социалните права. Той изисква същото. След това цифровизацията и засилването на единия цифров пазар е, или пък миграционната политика. Това са все примери, които показват, че днешните предизвикателства изискват да преразгледаме статистическите данни, които предоставяме. Вторият ми приоритет е да насоча Евростат така, че да може успешно да използва огромния потенциал на цифровите технологии. Така ще можем да предоставяме статистически данни по-бързо, в много по-големи подробности а, е, по региони. А, е, все повече се изискват такива данни и с право да се предоставят а, е, данни а, дори на ниво а, град и не на ниво а, конвенционални административни единици, а, но и а, компилирани данни по, да кажем, транс гранични региони и прочие. Можем да използваме и нови данни за източници на данни и да се намалят а, административните изисквания към гражданите и фирмите за предоставяне на такава информация. Третият ми приоритет е начинът по който се е, разпространява статистическата информация към нейните потребители. с гордост мога да кажа, че е, докато изпълнявах длъжността миналата година, вече започнахме едно а, важно начинание, именно подобряването на предоставянето на данни от страна на Евростат. Вече имаме някои първи резултати. Нека да очертая а, общите ни намерения. Започнахме е, подновяването на вебсайта, за да стане той по-прост, по-лесен за потреба и по- приятен визуално. Публикуваме нещата цифрово, не само в PDF-и, но имаме 13 интерактивни инструмента, които са на разположение на един портал и е, е, потребителят може да извлича тези данни, които са му важни и да произвежда от тях дори графики. И е, информацията се актуализира незабавно при набиране на нова информация. След това статистическа информация за гражданите. Използваме инфографики, които автоматично могат да се преведат на всички езици на Европейския съюз, подобряващи достъпа до тях. А, и нека да представя един статистически факт, за да се чувствате сякаш действително говорите с генерален директор на Евростат. На Международния ден на правата на жените публикувахме информация за разликата в заплащането между жените и мъжете в Европейския съюз и само за няколко часа е, имахме е, 3 милиона е, прегледа на страницата. И така, трите приоритета, които описах, е, е, са важни. и Те няма как да се постигнат само от Евростат. Е, продължаваме да, си рабо... да работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия и парламента, за да разберем техните потребности за информация по-добре. Знаете, че Евростат не генерира данните сам. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, особено що се отнася до по-бързото генериране на данни. И освен това продължаваме да си сътрудничим с Европейската система на централните банки и с други международни организации. След това, не могат да пропусна тук възможността да се спра и на въпроса на професионалната независимост. Бих искала да споделя с вас, че поемам а, отговорността да направя всичко възможно да гарантирам професионалната независимост и обективността на статистическите данни, предоставени от Евростат. Постигнатото през последните години благодарение на работата на, за законодателите е от огромно значение за гарантиране на тази независимост. От там нататък ние трябва да я прилагаме ежедневно. И по, когато вземем решенията за съдържанието, за подбора му, за времето на публикуване, за съобщенията до медиите, така че поемам а, този ангажимент лично. И още нещо за нашето сътрудничество. А, през следващите месеци ще имаме няколко възможности да докажем колко добре си сътрудничим. Както господин Гуалтиери каза, има няколко важни правни теми, в рамковия, например, рамковия регламент за бъдещето на европейската статистика по дейността на бизнеса, по социалните въпроси, по брутния национален доход и по селското стопанство. През следващия месец ще се обсъдят и статистическите програми за следващите 7 години, за следващата многогодишна финансова рамка. И тук парламентът ще играе важна роля не само при определенето на потребностите от информация, но и при гарантирането на това европейските статистици да разполагат с достатъчно ресурси, за да могат да си вършат работата. Очаквам да си сътрудничим добре и много се радвам, че има възможност за постоянен диалог между двете институции, защото ако искаме да работим добре заедно. Е, Европа има нужда от статистика, но европейската статистика има нужда от вашата постоянна подкрепа. Благодаря ви много. Очаквам да работим добре заедно. Благодаря много. Благодаря за тази подробна презентация. Колегата Кицус има думата. Interesting speech. Um, I have two questions. Много интересно изказване. Имам два въпроса към вас. Първият ми е въпрос е свързан с е, сравнимостта на европейската статистика с статистиката на Съединените щати. Подлежи, подлежат ли данните на сравнение? А китайската статистика достойна ли е за доверие? Защото в крайна сметка се случва да се налага да сравняваме данни от Европа с тези, които се събират в други важни части на света, така че въпросът ми е за Съединените щати и Китай. И още нещо. Случая Георгио в Гърция. Това е една жена, отговорна за Евростат и е обвинена че Става дума за лице, което е обвинено, че е предоставило некоректна информация, привикано е в съда, дало е под, информация, след това държавата каза, че ще му покрие правните разходи. Имате ли информация по този случай? Thank you very much for the two very good questions. First on comparing... Благодаря. Два добри въпроса. Първо, сравнимостта на европейската статистика с останалата част на света. Да, действително темата е много важна. Ще отговоря съвсем накратко. Сравнимостта на, на статистическите данни в рамките на Европейския съюз се гарантира статистически данни, стандарти, и общи определения в различните области, които обикновено разчитат на стандартите е, в рамките на ООН. С а, а, ООН си сътрудничим много тясно, работим и с други международни организации като МВФ и а, Организацията за економическо сътрудничество и развитие и а, също така и с а, Организацията за храни и селско стопанство. И всяка година в началото на март има среща на статистическата комисия в Нью-Йорк в ООН и Евростат води инициативата за събиране на сравними статистически данни за бежанците. Може да се изненадате, но 70 години след създаването на статистическата комисия на ООН, все още не разполагаме с стандартно определение за данните, които, да, които се събират за беженците. Затова за нас е важно да водим усилията в тази област и да има сравними данни. И тук искам да подчертая колко е важен този въпрос. През последните години европейската статистика събира данни от е, Европейския съюз, но същевременно е важно да е, не пропускаме сравнимостта на данните с останата част на света. След това втория въпрос е за Гърция. Имаше няколко подвъпроса във вашия въпрос. Нека първо да кажа, че от 2010 година Евростат под, потвърждава достоверността на данните, идващи от Гърция, без каквито да било резерви. И във връзка с вашия въпрос е много важно да се настои, че е възможно такива съдебни дела да създават впечатление, че настоящите статистически данни са некоректни, но това впечатление трябва твърдо да се обори. Е, фактите са е, съвсем различни. И е, с темата се занимава и комисарят Домбравскис. Евростат следи развитията по делото. Европейската комисия и Евростат не се месят в националните процедури. И, но същевременно за нас винаги е важно да се обръща особено внимание на статистиката. И в законодателен план едно от постиженията беше, че в Гърция се е, прие закон, за статистическите данни и а, а, беше добре това, а, че се даде възможност държавата да предостави на господин Джорджио а, а, възстановяване на разходите за съдебното дело. Благодаря. Мерси. Перванш благодаря, господин председател. От името на социалистите и демократите в Европейския парламент ви пожелавам а, един добър мандат. Вие вече очертахте е, основните си приоритети. Вчера се срещнахме с председателя на ЕСГАП, е, който се занима с въпроса за нелоялната конкуренция, която изглежда възниква между а, националните статистически институти и а, онези пред, а, източници на данни, които а, представено карикатурно са малко по-секси. но мисля, че е много важно изработването на политически мерки да разчита на надежна статистическа информация, такава каквато се събира от Евростат. По време на вашия мандат Евростат ще предоставя информация, която дава възможност за мерки в областта на економическото управление и по-конкретно свързани с конкретни препоръки страна, страна по страна. Затова е много важно да разполагате с ресурсите. Не може вие да вършите работата на националните органи, а да не разполагате със съответните ресурси. И така, как можем да ви помогнем, за да може статистиката да продължи да бъде а, надежна и полезна във всички области. Вторият ми въпрос. Очертахте а, важните въпроси за събиране на надежни статистически данни. Социалният въпрос е много важен, социалният стълб, неравенството, а, различните типове неравенства. И когато говорим за заетост, според мен се сблъскваме с един парадокс. Структурните фондове се предоставят възоснова на анализ на данните за заедостта по региони. Това се предвижда по а, над 3, а, обаче в а, ежедневието те не, не, не се предлагат, е, прилагат е, данните по над 3. Как можем да ви помогнем да разработвате статистически данни, които може да помогнат на Европейския съюз е, в екологичната област? Това е третия ми въпрос. Във връзка с срещата на страните е, КОП-21. Мадам Берес, je continue на anglais. Благодаря ви, ще продължа на английски. Very, very, thank you very much first. Много ви благодаря за пожеланията. Наистина ще имам нужда от много подкрепа. Много предизвикателства предстоят. Вие засегнахте някои много важни въпроси и ще се опитам да отговоря структурирано и конкретно. И така, трябва да говорим по въпроса а, за различните доставчици на информация. Да, говорите за нелоялно предоставяне. Наблюдаваме процесите. Ако погледнем конкуренцията или ако искаме да бъдем конкурентоспособни, трябва да бъдем по-бързи и от друга страна трябва да бъдем по-надежни, трябва да ни се вярва. Не може да си мислим, че хората ще предпочитат Евростат а, просто така. Що се отнася до економическото управление и конкретните препоръки по държави? Как можете да ни помогнете? Бъдете себе си, си мислех, докато задавахте въпроса. Т.е. продължавайте да повдигате въпросите, свързани с европейската статистика. Статистиката трябва да е част от дебата, когато говорим особено за задълбочаване на паричния съюз, когато въпроси, свързани с поставянето на условия, се повдигат, свързано с разпределението на средствата от едния бюджет. Сега, как ще измерите тези условия, които ще поставите за отпускане на средствата? Ето може да се използва а, статистика, статистически данни. Така че повдигайте тези въпроси висок глас. Важно е това да се обсъди и когато се извършват измервания на различните явления. Можете да участвате съвсем ясно. Имаме четири регламента, които се обсъждат в момента. Оставихме, оставаме с впечатление, че ни подкрепяте в триалога между комисията, парламента и държавите членки. Имаме нужда от държавите членки също. Не става дума само за ресурси, става дума а, за това държавите членки да разберат, че трябва да се придвижваме напред по-бързо. Националните статистически институти трябва да се движат напред, да не правим само общи прегледи, тъй като по принцип статистическата работа е по-консервативна. Трябва да използваме нови източници на данни, да излезем на платформите, които в момента а, се използват. Що се отнася до социалните въпроси, те са част от приоритетите е, статистиката винаги е водела в този смисъл. Е, сега статистиката, свързана с околната среда, догонва процеса, своевременността на подаването на данни. Започнахме миналата година, помогнахте ни много в преговорите с държавите членки за ускоряване подаването на данни за условията на живот, е, съкратиха се сроковете от две на една година, може още да се работи в тази посока. Говорихте и за регионалното ниво а, и това е един от приоритетите ми. Как да се движим напред? Мисля, че трябва да се използва пространствената информация и да се използват геокодове с статистически данни и така ще има по-слабо акумулиране на данни или агрегиране на данни на по-низко ниво. КОП-22, това е сфера, по която работим, има нови показатели, които разработваме и още не сме започнали събирането на данни по тях. Търсим информация, да работете като парламент, така ще ни помогнете най-добре. Данните са нужни. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Заповядайте. Пани Przewodniczący, Szanowna Pani Dyrektor. W kwestii statystyk europejskich grupa ЕКР. E Госпожо директор, когато говорим за европейска статистика, групата на ЕКР смята, че трябва да се спазва принципа на субсидиарността и независимостта на националните статистически институти. Регламента за европейската статистика от 2012 година се опита да укрепи тази независимост, като разшири автономността на националните директори, наци... директорите на националните статистически институти. Какво бе въздействието на тези промени върху Евростат? Смятате ли, че обменът на информация, сътрудничеството между отделните национални статистически институти се е подобрил? По-надежна ли е информацията, която се подава, или са се влушили нещата? Има ли някаква разлика според вас? След това националните институти участват ли по-активно във вземането на решение за работата на цялата система и има ли начини за усъвършенстване на настоящото законодателство, за да се подобри работата. Благодаря. Aspect, which... И аз ви благодаря. Тези аспекти също са много важни и става дума за отношенията на Евростат с държавите членки. Европейския регламент за статистика бе променен. Целта беше да се укрепи професионалната независимост. Една от промените бе свързана с доверието, както и препоръките от прегледа, който правят всички национални институти на подобни на себе си в другите държави членки. Ще излезем доклад за изпълнението на този законодателен акт и прилагането на тези препоръки от партньорската проверка. Ще говоря по-подробно по тези въпроси по-нататък. За прилагането на закона, изпълнението на закона, извинете, убедена съм, мисля, че всички мислим така, всички директори имам предвид, че промените в законодателства са изключително важни за укрепване позицията на НСИ е затова и вашата роля е толкова важна. Вие бяхте, изиграхте основна роля в тази посока. Сега за отношенията между държавите членки. За мен е чест, че усещам пълната подкрепа на директорите на националните статистически институти в държавите членки. Засилихме сътрудничеството, тъй като имаме общи предизвикателства пред себе си. Не става дума само за евростат, а за всички национални статистически институти, където има конкуренти, намаляване на административната тежест и така нататък. Всички срещаме общи проблеми и затова имаме общи приоритети за следващите 7 години. Обедена съм, че ще имаме отлично сътрудничество с държавите членки. Също така смятам, че това, така и европейската статистика ще се движи напред тъй като, както казахте, тя се произвежда на национално ниво. Затова е нужно такова сътрудничество. Thank you. Uh... Благодаря. Бирник, yes. Госпожа Гърлинг, благодаря. Имам три въпроса. Първо, Смятате ли, че има възможност за подобряване на точността и своевременността на данните за задлъжнялостта и дефицита в рамките на пакта за стабилност и растеж? На второ място има ли достатъчно вяра между държавите членки и ако няма достатъчно доверие един между, помежду ни, това пречи ли на изпълняване на вашите служебни задължения? Европейската статистическа програма бе удължена. Европейския парламент поиска да се включат и други сфери, които не са сред десетте приоритета на Европейската комисия, които обаче са заложени в други регламенти. Какво мислите за това? Може ли да се движим напред, за да има повече статистика? Благодаря. Uh, Госпожа, госпожо Вирнинг. Precise, uh, First of all, uh, let me say... На първо място, статистиката за дефицита. Мисля, че специалистите по статистика държат на точността най-вече в тази сфера. Ние имаме правомощия подобно, подобни на аудиторските по отношение на тази информация. Може да отидем в държавите членки, отиваме в командировки, отваряме сметките, имаме представа как се класифицират бюджетните разходи, както и големите частни дружества. Всеки път, когато изготвяме статистически данни, подхождаме професионално, за да има стабилност точността може би не е основното, върху което сме съсредоточили. Важно е данните, които се изготвят, да отговарят на това, което се пита или се задава в заданието. Когато обсъждаме европейския семестър, говорим и за обхвата, за честотата, за съдържанието. Дали статистиката, която събираме, е, е целесообразна. Не само изчисляването, точността им, а дали отговаря на това, което искаме, дали е релевантно, дали е достатъчно бързо събрана тази информация и е целесообразна за бъдещите реформи. Що се отнася до държавите членки, не, не мисля, че има някакъв риск или че има нежелание или някаква заплаха от тяхна страна. С това частично отговарям и на предишните въпроси, които ми бяха зададени. Обедена съм, че работим партньорски. Но въпросът е свързан и с разделението на труда. Как да си разделим работата така, че оптимално да се работи и в държавите членки и, а, в, а, и при нас. Що се отнася до GBP? А, аз бях ръководител на Национален статистически институт, когато започна тази инициатива. Отлично стартира всичко. Държавите членки допълват GDP, що се отнася до качество на живота, околна среда, разпределение и сега обогатяваме тази информация, но я свързваме и с информацията, като например 2030 uh, agenda where the European Union has its own И в контекста на кръговата економика и КОП 2020, където таблицата за сравнение, всички индикатори ще бъдат важни за вземането на решения. Нека да продължим и да надграждаме, що се отнася до БВП, и е да съсредоточим работата си, така че тя да отговаря на конкретни инициативи. Thank you. Uh, Sven Giegel. So, uh, first, uh, also... Свен Гиголд. Поздравления за назначението. Много се радваме, тъй като винаги сме смятали, че вие сте човек на делата, което много ни харесва високо го ценим. Изразяваме е, тревога около делото в Гърция. До сега статистик не е бил подлаган на такъв турмоз от смес между съдебна система, свързано с обвинения за нехайство на политическо ниво. И отново искаме да поканим господин Георги от тук в Европейския парламент неясния отговор на Европейската комисия към писмения ни въпрос по този казус е срам за комисията. Не може да имаме статистическа система, когато унези, които ръководят статистическите институти, след това биват подлагани а, на натиск и съдебно преследване за бъдещите ни отношения. Едно предложение и може би е, вие ще кажете какво мислите. Знаете, че имаме статистическа програма. Имаше известно недоволство в Европейския парламент за това, че в миналото част от елементите на статистическата програма е, не се изпълняват. Силно сте запознати с това. Е, може би ще е добре преди е, годишния обмен на становища, да видим какво всъщност се случва, да ни се даде нещо като списък с това, кое може да се изпълни, кое не, докъде сте стигнали. По социалните въпроси, по екологичните въпроси и не само по тях, но да речем по тях, този парламент ние ясно казахме какво мислим, често подкрепа на вашите служби по време на преговорите. Много ще се радвам, ако има един годишен доклад и след размяната на мнения, да направите нещо като кратък доклад за това, кои елементи от тази програма са изпълнени, до каква степен, какви са били проблемите. И ние като законодатели, като орган, който одобрява бюджета, също можем да помогнем, за да се изпълнят. Желая ви успех! Много ви благодаря! Първо благодаря за подкрепата, за интереса. Мога да умножа вашия интерес към всички. Това ще бъде чудесно, защото така виждаме значимостта на своята работа. Благодаря ви за предложението. Добре е диалога ни наистина да почива върху нещо конкретно и така можем наистина да видим как ще тръгнем напред и ще продължим да се движим напред. Благодаря. Ще е възможно ли да имаме нещо като описание на настоящото състояние на въп... тези въпроси? Да, да, да, с удоволствие ще го обсъда с господин Гуалтиерис, да видим какъв е най-добрият начин да резюмираме нещата и ще ви го представим. Да, ще го обсъдим на стая на координаторите и след това ще го обсъдя и с вас. Господин Виегас. Bom dia, vou falar em português. Добър ден, ще говоря на португалски. Е, е, е, и така имам два въпроса. Първият е по-общ, другият по-конкретен. По-общият. Може ли да ни кажете нещо повече за управлението в Евростат? Какво ме интересува конкретно? Явно институциите, журналистите, обществеността изискват информация, има търсене на информация и на това търсене трябва да има отговор, т.е. предлагане. Как работи този процес на търсене и предлагане? Как бихте преценили какво се случва в изпълнителния комитет, в партньорството с националните статистически институти? Как тече процеса според вас? Може ли да се подобри този процес? Социалния стълб след това? Как се адаптира машината на Евростат към променящите се потребности? Изслушвате ли заинтересованите страни? Как вземате решение за разпределяне на ресурсите по потребности? И един друг въпрос, който е конкретен и всъщност е пряко свързан и с първия въпрос, е свързан с измамите и избягването на данъчното облагане. Това е една тема, по която ние работим много. Имаме специална комисия, която работи по въпроса. Когато работим по тези теми, често се оказва, че имаме нужда от повече информация, за да видим какъв е мащаба на измамите или избягването и укриването. Един друг въпрос, който възниква в работата на тази комисия е изискване на повече информация от дружествата или от държавите, от правителствата както и как се изпълняват препоръките по държави. Какво може да кажете по този въпрос? Парламента иска повече информация. Може ли Евростат да обработи тази информация и особено имайки предвид по-големия, по-големия брой източници на данни, защото в крайна сметка последните години по такова законодателство работи. Много ви благодаря, господин Виегас. Вие се спряхте на толкова много въпроси. Разбирате е, колко вълнуваща е работата ни, очевидно, задавайки ги тях. Някой ме попита е, една година след като работих е, в Евростат на длъжност аз и ме попитаха, искате ли да продължите да работите? И аз казах да, защото предизвикателствата са непрекъснати. Ще се опитам да структурирам отговора си по темите, които бие, вие повдигнахте. Вие сложихте пръст в раната. Търсенето и предлагането. Това е ключовия въпрос. От страна на търсенето, Ние събираме заявките, така да се каже, за информация от ключовите фактори. Европейския парламент, съвета, имаме и СГАП, имаме консултативния съвет, в който са представени различните групи потребители, включително неправителствени организации – крайни потребители, провеждаме и обществени консултации, както ги нарича комисията, гражданите могат да участват и след това започваме диалога с държавите членки, защото Евростат не създава данни. Ние не събираме данни. Това правят държавите членки. И все по-остро стои, стои въпроса за наличието на ресурси и обезпечаването на дейността с тях. Изключително важно е националните статистически институти да не бъдат изоставени на произвола на съдбата, защото тази информация, от която се нуждаем, трябва да получи подкрепата на национално равнище чрез подкрепа на Националния статистически институт от страна на държавните институции. По втората тема, която повдигнахте, диалогът е конструктивен, но не можем да продължим с проучвания, защото са тежки, неефективни и много скъпи. Затова трябва да работим по нов начин. и за това трябва да потърсим и нови източници. В тази връзка обаче трябва да определяме приоритетите си и като система да докажем ефективното разходване на средствата за избягването на данъците, измамите – Както говорихме с господин Гуалтиери и с господин е, е, Гиголт, е, това е изключително важен въпрос, но то е в прерогативите на Европейския парламент. Ние измерваме економическите показатели. И ще ви дам един много интересен пример. Цифровизацията и споделената економика. Те поставят въпроса за посредниците – не искам да използвам имена, затова ги описвам. Фирми, които предлагат услуги по интернет. И въпросът е дали трябва да се плащат данъци за тази дейност или не. Мисля, че това е задача, която вие трябва да решите. ние трябва да предоставим информацията, за да може да вземете решението си. Информационно да го подкрепим. Брой компании, брой потребители, стойност на услугите и така нататък. И накрая за докладите на отделните държави членки, това е една нова тенденция. Преди ние обръщахме внимание само на консолидираните е, данни обобщените данни за еврозоната, за Европейския съюз. Сега обаче все повече се задълбочаваме в разбивката по страни, затова ни трябва сътрудничество с националните статистически институти. Те ни изпращат информация, но пък на своя страна трябва да ни помагат за разпространение на информацията – защото всеки иска да описва и анализира числата на собствения си език. Благодаря. Не виждам желаящи от другите политически групи. Госпожа Сил е, Перейра. Е, е, Господин Перейра. Сърдечно ви приветствам с добре дошла. Съгласен съм колко важна е статистиката. Тя трябва да бъде своевременна, сравнима и актуална, защото тя ни дава представа какво е економическото и социално положение в страната. И на нейна основа могат да се вземат решения не само от държавните органи, но и от стопанските субекти. Важно е обществото информирано да може да обсъжда последиците от вземаните решения. Имам два въпроса към вас. Първият е как ще категоризирате еднократните мерки? Статистическите операции са много важни за економическото управление. И тук имаме два проблема. Първият е как се класифицират а, е, тези статистически операции за еднократните мерки? Как се класифицират извънредните мерки? В Португалия, например, цял месец се водят а, а, разговори между Министерство на финансите, Националния статистически институт и Евростат за рекапитализацията на една държавна банка. Това е извънредна мярка ли е или не? Как ще бъде категоризирана? И как можем да ускорим решенията в тази област? Вторият ми въпрос е тясно свързан с първия. Дългите срокове не водят ли до намаляване на прозрачността? Статистическите органи и държавните институции като че ли тълкуват правилата различно. И понякога е трудно в е, статистически понятия да се представят е, едни или други мерки на правителството, като еднократни, извънредни или така нататък. Какво може да направи Евростат в тази връзка? Как може да поясни правилата, така че всички да следват ясно разбираеми принципи в економическото управление? Благодаря. Благодаря, господин Перейра задавате изключително важни въпроси, макар и те е, да излизат извън строго статистическата тематика. Поставя се въпроса как могат да се третират някои операции от статистическа гледна точка. Съгласна съм с вас, че правилата трябва да са ясни, предсказуеми и прозрачни. През изминалата година, когато бях изпълняваш длъжността и генерален директор, възложих разработването на процедури за такива операции. В какви срокове ще трябва да се класифицират, кой е, взема решенията, защото трябва и прозрачност, и достатъчно време статистическия институт да приложи правилата. И още нещо, което според мен има значение. Миналата година започнахме да работим по една тенденция, която ще продължим, а именно години наред статистиката отчита какво се е случило. Сега обаче искаме да разработим прогностичната си изпреварваща функция, особено в случаите, когато примерно се прави една голяма инвестиция, когато има един мащабен инвестиционен проект, важно е да се знае не само какви ще са разходите и ползите, но и как ще се третират от статистическа гледна точка операциите. Работим в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Започнахме и разговори с държавите членки, с разработчиците на банкови финансови инструменти, така че да имаме методически указания за такива операции, като концесии, публично-частни партньорства, мерки за повишаване на енергийната ефективност, защото това е, ще е нов инструмент. Освен това, ние винаги можем да дадем и методически указания. Националните статистически институти могат да се обърнат предварително към Евростат за статистическото третиране на една или друга мярка или операция, за да сме сигурни, че тълкуването и прилагането е еднообразно в държавите членки. Ето в тази посока искаме с методически указания да имаме изпреварваща функция, така че всички решения за статистическото третиране трябва да се публикуват на сайта на Евростат, независимо от това дали това са предварителни указания или последващи оценки. Те трябва да са достъпни на сайта. Вие поставяте един деликатен въпрос. Познавам положението в Португалия, знам как работи Евростат. Сложен е въпросът. Не е задължително Генерална дирекция конкуренция да има същото становище като Евростат, защото статистическите ни критерии са различни. А когато вие го, говорите за еднократни мерки, не Евростат – определя дали една мярка е еднократна или не. Еко, в формата на екофин това може да се определи. Ние обаче следим дали тази операция има въздействие върху дълга и дефицита. Благодаря ви за въпроса. Много голямо значение има и ми даде възможност да кажа няколко думи за тази наша нова изпреварваща роля с указанията и с желанието си да бъдем прозрачни и предсказуеми по отношение на финансовите инструменти. Това е новата ни роля. Благодаря, господин Соро. президенте. per la voce. Благодаря, извинявам се за гласа си пресипнал съм. Вие споменахте големите технологични а, промени, а, които въздействат върху традиционната статистика. И имаме а, такива нови явления, като а, обучаване на машините, изкуствен интелект и така нататък. Вчера имахме възможност да говорим по този въпрос. Тези новости са голямо предизвикателство по отношение на събирането на данни. Когато се провеждат сонтажи, проучвания на общественото мнение, които се възлагат е, и от частния сектор. Ми се струва, че като че ли действа един перпетуум мобиле в някои случаи, който е готов да бълва данни през цялото време. А официалната национална а, статистика понякога върви по различен а, канал и тя се подава на Евростат. Имахме доклад по собствена инициатива за економиката която се движи от данните. И там се е, посочват ограниченията на новите технологии. Може да се изкриви или ограничи конкуренцията. И в тази дискусия винаги се стига до темата за данните и по-конкретно измерението им, с което до сега не сме се сблъсквали частните търговски дружества, частните лица, физическите лица също в този сектор, за който трябва да се събират данни. Разбира се, те трябва да бъдат анонимизирани и обобщени, но това създава известна трудност за държавните органи и съответно за статистическите институти. Любопитно ми е да знае какво мислите по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Още един много интересен въпрос. Искам и се да идвам тук по-често, защото е, вие напитвате най-важните е, теми за бъдещето. Първо, има статистици, разбира и ние сме сред тях, които търсят нови възможности, ориентират се към бъдещето. От няколко години имаме план за научни изследвания с националните статистически институти, използването на нови източници на информация, платформи за сътрудничество, данни от различни мрежи. Имаме първите пилотни резултати. Заключението е, че в повечето случаи тези данни могат да допълнят традиционните източници, но във всички случаи за статистиката ни трябва съчетание от различни източници. Но това е една професионална дискусия, просто защото статистиците обичат се играеш числа. Това, което е по-важно за аудиторията тук е защо извършваме такива изследвания. Ние установяваме редица фундаментални проблеми, тези за които и вие говорихте. Достъп до източници на информация в частния сектор или от частни лица. За да имаме устойчива статистика, трябва да се реши въпроса с достъпа до информацията в частни ръце или данните в частни ръце – и тук вие, госпожи и господа, можете да изиграете много съществена роля, защото този въпрос трябва да бъде регламентиран във връзка с економиката, която се движи от данните. И когато се решава въпроса за използването на частни данни, националните статистически институции изготвиха обща позиция, това е много рядко, без никакво изключение, да се прояви пълно единодушие по въпроса за достъпа до данни. Втория въпрос е за неприкосновеността на личната сфера, поверителността. На 18 май влиза в сила Общия регистр за защита на данните и това има пряко отношение към работата на статистическите институти, машинно генерираните е, данни също имат отношение към въпроса за неприкосновеността на личната е, сфера, правото да бъдеш забравен, правото на отказ е, на достъп. Все въпроси на защитата на данните. С други думи, ние вършим своята чисто статистическа работа, но това са по-фундаментални инфраструктурни въпроси. Трябва ли да се анонимизират данните? Трябва ли да се плаща достъпа? И това е много по-сложно, отколкото простите изчисления и използването на информационните технологии за тях. Междувременно четем как се ползват такива данни and strong uneasiness uh, with that. But Pervanche Beres. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря. Във връзка с а, въпроса на колегата, а, той всъщност е свързан с а, някои от първите въпроси, които аз зададох, именно от тези източници на данни, които се считат за малко по-секси. И искам да се задълбоча малко а, по темата. Казахте, че националните а, органи са мобилизирани. Какво имате предвид а, по това? А, е, обсъдили ли сте темата с тях? Или какво по-точно? И има ли партньорства между статистическите институции и е, доставчиците на данни на едро? И е, на големите бази данни и е, плащанията са въпрос тук. Господин Чаванини засегна въпроса за достъпа до този тип информация, за финансовите услуги, Блумберг разработи един модел на доста скъп източник на данни, който постепенно се развива, тъй като има ниша. И се вижда определена рентабилност и в крайна сметка все повече структури се свързват с този модел и се събира информация информация, която сигурно обягва на националните статистически институции. И така, как можем да отворим вратата към тези данни? Как можем да гарантираме достъп до тези данни? А, мисля си просто за данните в финансовата област, в областта на финансовите пазари. Има нови структури, които събират все повече данни трябва ли да се развие по-нататък правото в областта или се подписват договори по-отделно? Как смятате, че най-добре да се работи? Благодаря за въпроса. Действително, много е интересна тази дискусия отговорите ми. Да, сътрудничам си с националните статистически институти и едно от нещата, които се опитваме да направим, е да обменяме информация за ситуациите, при които вече има национално право, което гарантира достъп до данни и партньорство, например Франция. Там наскоро правните норми бяха променени и беше направена първата крачка към предоставянето на достъп на, до информация от този тип източници. На второ място, да, необходими са ни различни партньорства в различни конфигурации, за да работим заедно с мобилни оператори, с Google и различни мрежи и собственици на социални медии, за да обменяме информация. Интересното е, че и частният сектор също а, сега се захваща с тази тема и е, те също имат потребност от е, някакъв тип правна рамка за тези типове партньорства. Така че си мисля, че в един момент ще ни се наложи да е, регламентираме достъпа до частни данни за статистически цели. Вече е, отворен е въпроса как точно да се регламентира всичко това на национално равнище или чрез директива, или чрез регламент или да е, е част от регламента за статистиката, или пък да е, е отделен тематичен регламент. Та или иначе ще се наложи да се регламентира темата. По-настоящем имаме е, някакви партньорства, но те са краткосрочни и не гарантират дългосрочно предоставяне на данни и устойчивост. Освен това, партньорите ни е, също имат нужда от някаква яснота, какви са правилата, какво се позволява, какво не се позволява, кой плаща. Трябва да има малко повече яснота. Благодаря много. Ана Миранда. Благодаря, господин председател. Много е важно да има повече жени на високи постове. Евростат е отличен пример и бих се радвала това да стане факт и, и другаде в европейските институции. Говорихте за използването на данни. Данни се използват за много цели, включително и по време на изборите и искаме да гарантираме да се използват правомерно тези данни. Едно е да се използват в кохезионната политика, в економическата политика. Трябва да се предоставят тези данни с достатъчна чистота, достатъчно регулярно. За кохезионната политика и за статистически цели и за НАЦ имаме БВП, имаме общ, среден доход – но нещата се промениха поради економическата криза и е добре да преразгледаме критериите си, защото въздействието върху отделните хора и върху техния стандарт на живот беше доста сериозно. А има критерии, които не са достатъчно актуални. Трябва да не гледаме просто заетостта, трябва да гледаме качеството на заетостта, трябва да гледаме нестабилните трудови договори, различните типове договори и е много важно да имаме точна информация, защото има региони, които на, спрямо стандартите на кохезионната политика може да изглеждат по-богати, отколкото действително са, защото има заетост, но с ужасни трудови договори, несигурност, бедност. Има много различни начини да се измери бедността. В някои региони е съвсем очевидно, че критериите не са верни, тъй като те не са включени в нуждаещите се региони, въпреки че очевидно са нуждаещи се. Затова за мен е много важно непрекъснато да следим ситуацията и да актуализираме е, критериите, така че те действително да отразяват ситуацията на място. След това, иммиграцията и въздействието върху младите хора. Говорим за иммиграцията в Европейския съюз, но много рядко анализираме нейното въздействие върху младите хора в Европейския съюз, върху наличието на работни места, върху а, предоставянето на обществени услуги, върху достъпа до обществени услуги. Е, и бих се радвала Евростат е, много внимателно да преразгледа критериите, които използва. Благодаря ви много. Дадохте е, много примери, които подкрепят моето твърдение, че е много важно статистиката да отразява онези неща, които е важно да се знаят. Нови явления, нови типове заетост и да, работим по тях с държавите членки. Различните социални групи също, особено младите. Друго важно от статистическа гледна точка е да спрем да работим с агрегирани данни и да започнем да анализираме по-добре дезагрегирани данни, микроданни, не само на ниво административни региони, но и на ниво други типове а, да, териториални а, единици и а, да не говорим само за а, община или област, да имаме друг тип гъвкавост. Благодаря ви много и за пожеланията. Горда съм, че съм първата жена директор на Евростат и се надявам и на практика да докажа, че нещата могат да текат отлично. Благодаря ви много. Много оживена дискусия, много интересна. Увеличава се интересът към статистиката в нашата парламентарна комисия и много добре си даваме сметка, че а, статистиката не е просто технически инструмент, а тя покрива множество важни области. И очакваме да продължим а, а, сътрудничеството си с вас и чрез формалните размени на становища и чрез работата по законодателни въпроси и по други въпроси, по теми, които можем да формализираме в нашата комисия. Така че е много добре, че имаме и формални и неформални канали за сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря много за вниманието. Беше голямо удоволствие за мен. Много вдъхновяваща среща. За пореден път се убеждавам колко интересна е моята работа. Очаквам да си сътрудничим добре. Благодаря ви много. Марко Сфербе ще е, продължи с председателството. Yeah, thank you very much, uh, Roberto. Uh... Благодаря ти, Роберто. Десет минути а, по-рано от предвидното се движим. Не, движим. Не знам дали всички са тук по следващата тема. Докладчикът може ли да почака няколко минути? Кратка почивка, максимум 5 минути.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

Uh, Колеги, вече се движим по дневния ред. Точка 12. Предложение за регламент на Европейски парламент и съвета, свързан с задълженията за клиринг и uh, преустановяването на задълженията за клиринг и, задълженията за отчетност е, е, и по-добре познат е, темата като прегледа на Емир. 32 е, е, изменения бяха подадени. Докладът е подаден през януари, обсъден миналия месец. 245 допълнителни изменения бяха подадени в рамките на срока за подаване на изменения. Радвам се, че мога да дам думата на докладчика господин Вернер Ланген. Благодаря ви много, господин председател. Ще представя темата на родния си език, на немски. Искам да потвърдя, че имаме над 250 изменения. Но с малки изключения повечето от тях се движат в една и съща посока да се намали риска и да се погрижим да има ограничение на задълженията за фирмите. Това е в общи линии основната наснока. На това е и в предложението на комисията. Няма да го е, повтарям. Става дума за е, изключение за пенсионни фондове, за нефинансови контрагенти и прочие. Темата вече е обсъдена. Днес ще говорим за това как е, да действаме по измененията. Може би е най-добре да, да изредят темите на тези изменения. 277 са измененията и а, реално ни трябва малко повече време. Става дума за следното. Говорим за альтернативни фендове, фондове за инвестиции, нефинансови контрагенти, финансови контрагенти и а, малки финансови контрагенти. Има и изменения от различни области. Стендер Ламасур и други колеги от различни политически групи. Има изменения по приложното поле е, от госпожа Суинбър, например. Тук би било възможно в определенията да включим две, два компромиса, да представим два компромиса. Ще работим по тях и ще имаме възможност да ги обсъдим. След това, следващата точка. Престановяването на задължението за клинеринг и двустранния марш, онези, които искат да, да се възползват от ам, тази дерогация, трябва да покажат, че не надхвърлят прага и да а, докажат а, и онези, които не успеят да покрият прага, трябва да покажат доказателство, че продължават да минават през клиринг. А, чуват имената на подкрепилите на, това предложение. Тук може да има някои а, конфликти. След това предложението за изчислението на прага. Има различни мнения. Над 30 дена, 12 месеца. Следващият въпрос. Метода. Дали комисията трябва да излезе с регулаторен технически стандарт по темата след това премахването на изискването за отчетност. Не мисля, че има шанс това предложено изменение. След това дълги двустранни маршове и премахването на задължението за клиринг. Има няколко предложения. Вербер, Лангер и след това транзакции в интрагрупите прага, отново преустановяването на задължението. Това са все подобни теми, по които можем да намерим решение въз основа на предложението на комисията. След това по съкрещанието в Франт, именно разумни и справедливи, повечето групи подкрепят това предложение. Комисията и ЕСМА трябва да проверят дали тези принципи ще подобрят достъпа до клиринг и дали ще се избегне конфликтът на интереси. Мисля, че член 4А 85 и мотив 9 могат да бъдат предмет на компромисни изменения. След това, спорния въпрос за пенсионните фондове. Тук комисията е направила изключение за 3 години и след това допълнителни 2 години. Това е предложението. има предложения от колеги за 3 години, за 5 години, е, предложено от госпожа Свинбърн. Ще има и допълнително удължаване с допълнителни две години, постоянно удължаване на срока. Бихме искали да получим конкретен доклад на комисията по тази тема, за да разберем дали има някакво техническо решение. така че две години след въвеждането да получим това предложение. По пенсионните фондове, по-конкретни предложения, доклада към ЕСМА и техническите решения, които да влязат в сила година и половина след влизането в сила. След това господин Ламберс, който е за предложението на комисията, има и други предложения от колегите. След това, преустановяването на задължението за клиринг периода, един месец, конфликта за удължаването на срока, не повече от 6 месеца, има няколко изменения, също и за задълженията за клиринг, които се иска да се ограничат. Става малко по-трудно да се намери компромиси и след това преустановяването на задължението за клиринг може да доведе до преустановяване на задължение за извършване на транзакции. Сандер, Ламасур и други са подали изменения. Има и и като цяло изглежда, че решението трябва да е да се публикуват. И след това премахването на задължението за изтегляне на задължение назад, аз бих подкрепил това изменение. След това 206, господин Мойтне. Ново изменение. Прочетох текста, но не разбрах какво искате да кажете с стандартите. Мисля, че формулировката е много подобна, поне в немския вариант на текста. Свободата да се избира определен а, регистър на сделките. След това въпроса с отговорността Информацията се подава от съответните страни. Информацията за разходите и интрагрупа. Тук много колеги направиха предложения. Чувате имената. Няма възражение, е, след това за е, е, следващите изменения за извънборсовите сделки и за отчетността, свързана с седалището. Там можем да постигнем някакво споразумение. След това какви данни се предоставят, това също е обсъдно в много теми и е предмет на множество изменения. Мисля, че може да се постигне компромис, така че да се покрият тези предложения. След това, проверката на двустранния марш от властите в рамките на два месеца. Тук трябва да се предложи регулаторен технически стандарт. Това е предложено от няколко автори на изменения. След това форвардите на външно-търговски изделки и слоповете. Има и въпрос как ще бъдат включени осъществяващите международна дейност. Това ще е важен въпрос не само с Съединените щати, но и с Обединеното кралство, вземайки предвид Брекзит. Затова е важно да имаме сравними данни подобряване на направлението на риска. ЕСМА трябва да направи предложение. И то трябва да 6 е или 3 месеца след влизането в сила на регламента. И в общи линии мисля, че ще можем да постигнем добри компромисни изменения, които да покрият почти всички подадени изменения. Имаме поне 34 компромисни изменения и мисля, че ще ни трябва само една среща на докладчиците в Сянки. Благодаря. Thank you very much. Благодаря сега докладчиците в Сянка. Благодаря на докладчика. Съгласен съм, че Работата, която ни предстои, може да бъде свършена, могат да се намерят решения. Сега ще видим дали е достатъчно едно застание на докладците в сянка. Аз обичам да се виждам с Вернер Ланге. Може и две-три заседания да направим, но гледам оптимистично и мисля, че ще си свършим работата. По повечето въпроси има общо съгласие. Вернер Ланге експертно очерта въпроси, свързани с тези теми. Добре е също отчетността да бъде уредена, да няма ненужна тежест, но от друга страна да имаме точните числа и ако нещо се обърка, да има и ясна отговорност, която да се носи по предоставените данни и да не се оказваме в положение, в което никой да не носи отговорност, ако нещо се обърка. Що се отнася до пенсиите? Това е един от по-крупните въпроси. Разгледах темата, доста колеги също са го направили. Не мисля, че тук става въпрос за дълго, продължително, многогодишно премисляне. Не, става дума за политическа воля. Искаме ли нещо да се свърши или не? Ако не решим този въпрос, ще възникнат опасности защото една голяма част от пазара няма да минава през централизиран клиринг. И този въпрос в бъдеще ще се върне за разрешаване и то нараснал. Затова смятам, че е нужен плавен преход може да се дадат няколко години на този въпрос, за да бъде решен, но мисля, че тези години пък вече минаха. Мислим го отдавна. Нужно е да се ускори сега процедурата и е, да има някакви ясни времеви срокове. Ние като социалисти ще настояваме а, е, да има бързо, в разумни срокове, е, решение. Има други въпроси, по които трябва да направим така, че да няма размиване на намерението зад този текст. По предоставянето на маржове от двете страни, bilateral margining също е важно да се работи за замразяването на клиринга, clearing suspension. Мисля, че решението на Вернер е добро. Той иска това, което написахме, що се отнася до преструктурирането и това, което сме записали в Емир, да отговарят едно на друго. И ето тук идват и датите или времевите срокове. От една страна казваме, нека да хармонизираме тези срокове, и това е чудесно, няма причини да не го направим. Нека позицията на парламента да отговаря на такива изисквания. На сделките между групи, Intergroup Transactions, ЕМИР е интегрирана система. Няма проблем. Но ако погледнем тези групи от по-близко, то тогава често нямаме 100% клон или филиал и напълно консолидирана структура на групата. Обикновено нещата са по-сложни има 60% участие. И тогава какво се случва с онези останващи 40%? Има финансови и нефинансови институции в групата. Така че трябва да се обърне внимание на подробностите, когато говорим за такива вътрешногрупови сделки и тогава ще стигнем до компромис. Това са основните елементи. С удоволствие ще работя с докладчика, докладчиците в сянка, за да намерим решение на въпроса. Благодаря. От името на Екаре Кей Уинбърн. Благодаря. Благодаря на доктор Ланге за изчерпателния доклад. Той отговаря и на моето становище. Общата цел на този доклад трябва да е първо да не отслабим съществуващата структура, където има ясна отчетност, ясен клиринг, но трябва им да има дребни промени. Следващата цел е да се намали тежеста върху тези участници, които не представляват голям риск за финансовата система. Това са онези, които използват деривати само за хеджиране. А, мисля, че целта ни трябва да е да използваме съществуващата идея за прагове, за да има пропорционалност за задълженията за клиринг. Голямата част от измененията вървят в правилната посока. Що се отнася до приложното поле и контрагенти, които не отговарят на този прак, а също така и не представляват риск за финансовата система на Съюза, моята политическа група смята, че те могат да бъдат изключени от задълженията за клиринг. Това може да са дребни пенсионни фондове, фондове за недвижими имоти, други планове, както и по-дребни финансови контрагенти. Важно е а, да се прецени дали е голям риск. Ако няма голям риск или те не представляват голям риск, могат да бъдат освободени. Що се отнася до големите пенсионни схеми, където има стриктни изисквания за използването на деривати само за намаляване на риска и хеджиране на инвестицията. При такива пенсионни фондове може да се направи постоянно изключение, което е записано в нашето изменение 254. Говорим за пропорционалност. Голямата част от измененията са свързани с пропорционалност. Те са изключително важни, за да има яснота при отчетността. Смятам, че ще е интересно да видим какво ще излезе от консултацията на комисията по надзорните доклади. А, също е важно да се видят всички други режими за отчетност. Ние в нашата група смятаме, че, имаме, че има нужда от еднообразен подход към изискванията за отчетност, за събиране на данни, за използване на данни. За намаляване на, тежно, на административното време се говори за така наречения single site reporting, което ние подкрепяме. Нефинансовите институции ще могат да разчитат на финансовия си контрагент, който да направи отчетността за тях и така ще се прехвърли отговорността. Ако имаме нефинансов контрагент, който избере да отчита съответните си договори за деривати, то тогава те трябва да носят отговорност за данните, които предоставят. Трябва да се изчисти езика, за да няма неяснота за това кой, къде, кога е отговорен. Що се отнася до регистрите на сделките? Не мисля, че измененията, които се предлагат, е, всъщност е, Трябва ясно да се каже, че този, който изготвя данните, носи отговорността, а не регистъра на сделките, който поема тези данни. По отношение на другите законодателни актове и всичко е, останало, смятам, че трябва да има е, еднообразен подход е, във всичките ни документи, включително ЕМИР и така нататък. Изискванията за клиринг, изискванията за отчетност, както и услугите за намаляване на риска след сключване на сделката. Емир и мифит бяха променени, а, за да включат сделки, които не са финансови сделки. Ние трябва да го включим и мисля, че нашите изменения го правят. Също се опитах да направя, да предложа дефиниция на валутните слопове. Тя почива върху Базел. Мисля, че това допълва казаното от господин Ланге и мисля, че тези валутни слопове трябва да бъдат махнати и това изменение правя само за да има яснота. Говорим за валутни слопове в съответни маржове. Мисля, че тук по-добре е така да го изразим. Но е хубаво първо да поговорим по въпроса. Не мисля, че ще е проблем. Колегата говори за сделки вътре в групи, интергруп transactions, ние винаги говорим за нефинансовите институции и за как, това как използват те деривати. Корпоративните хазни на големите дружества или финансовите им отчети трябва да могат да хеджират своите средства, тъй като те са глобални играчи. Не трябва да има разширяване на приложното поле, което даде възможност на надзорника да ги да им отнеме изключението, което им е дадено, ако някой от техните клонове прескочи някой прак. А, по други досиета също се говори за тези групи и техните сделки вътре в групата. А, ясно е, хубаво е да има политическа яснота. Голямата част от измененията отговарят на моето становище и това на моята политическа група и мисля, че докладчикът е прав. Можем да работим бързо и да се стигне до добър компромис и положително решение. Ще участвам активно в станция на докладчиците в Сянка. Е, Благодаря. Петър Ячек от името на либералите. Благодаря. Както казах при предишните ни размяни, размени на мнение, ние подкрепяме подхода на докладчика. Не виждам някакви големи нерешими проблеми. Това, което ни тревожи обаче, е изключението за пенсионните фондове. То бе споменато няколко пъти. Трябва да се намери решение, за да не увиснат те в някакво беззаконие. Направили сме изменения, за да се намери решение, като се изключат сделки, които са към края на този период на изключение и влизането в сила на ЕМИР. Що се отнася до услугите за намаляване на риска след търговските сделки? Ще бъдат извадени възможностите за компресия на различните портфолия. Що се отнася... Не, всъщност. Още един въпрос който не е засегнат в измененията и който според нас трябва да бъде обсъден сред докладчиците в сянка. Става дума за липсата на яснота за това, кой носи отговорност по качеството на данните, предоставени на регистрите на сделките. Трябва да видим дали няма да е по-добре да използваме езика на Емир 1. Там ясно се казва, че контрагентите са тези, които отговарят за качеството на данните. Има и различни въпроси, свързани с задаване на конкретни срокове на действие. И мисля, че когато говорим за рекласифициране на някой от контрагентите от FSC на FC, то тогава задължението трябва да бъде само за договори, които са влезли в сила след влизането в сила на промяната на класификацията. Увеличихме също срока за ЕСМА, РТС 12 месеца, както и други законодателни актове. И накрая смятам, че участниците на пазара трябва да имат достатъчно време да пригодят своите договори по, след промяната в ЕМИР. Затова искам забавяне на датата за влизане в сила, като да е 3 месеца, след като се стигне до яснота и се приеме Емир. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на всички. И аз благодаря. Продължаваме с зелените. Никой от зелените не виждам. Стигаме до Гуе. И там не виждам никого. СПД, никой, НСЕ, не. Барбара Капел, Барбара, заповядай. Данка, Фозиценда. Благодаря, председателю. Мисля, че има съгласие по предложението на комисията и за това, че всички искаме по-голяма прозрачност на правилата. Това да са правила, които лесно могат да бъдат спазвани. Трябва да има също и намаляване на разходите на нефинансовите контрагенти. Регистра за прозрачност трябва да направи системата много по-лесна за ползване, имайки предвид предложенията на Европейската комисия и измененията на колегите. И така, по-голяма гъвкавост за контрагентите. Това е изключително важно, според мен, включително изключенията за пенсионните фондове. Съгласна съм с докладчика, че трябва да има три варианта, освен тези, това правило за три годишен срок. Смятам, че измененията са добри. Добре е, че пенсионните фондове така ще могат да инвестират в Европа. За малките финансови контрагенти, което включва, разбира се, и пенсионните фондове, така изискванията ще отговарят много повече на техните способности. По-добрият достъп до клиринг, една друга тема, която често се повдига. Клирингът трябва да се прави при справедливи условия. Има един принцип, който трябва ясно да се прилага фронт, като, както каза докладчикът, това е задължително. Имаме нужда от такива изяснявания, изменение 12 и 13 от 13 член са изменения, които подкрепям. Подкрепям и това, което каза докладчика, да се хармонизират правните текстове за клиринг. На едно по-общо ниво трябва да се опитаме да направим така, че тези стандарти да са световни стандарти. Ако погледнем договорите за деривати по света, ще видите колко са важни те за финансовата стабилност. Трябва да намаляваме разходите и е, е нормите ни да бъдат по-ефективни и ефикасни. Благодаря. Благодаря. Спонтанни изказвания. Ще кажа нещо съвсем кратко, тъй като всички мои изменения бяха вече представени от колегите. Благодаря за това и особено, що се отнася до синхронизирането на МИФИТ и ЕМИР. Отлично решение ще се намери тук. Това е въпрос, по който трябва да намерим решение, че ще има разминаване между задълженията за търгуване и за клиринг. Нямаше такова задължение нито в Емир, нито в Мифит и сега трябва да има в Емир вече. Това исках само да добавя. Перванш Берес. Oui, euh, je m'inscris justement. Във връзка с казаното от Яков Вайцегер, докладчик сянка на социалистите теми, които ни безпокоят. Става дума за пенсионните фондове. Как можем да действаме спрямо тях? Защото независимо от това, как се комбинират ЕМИР и регламента за пазарите на финансови инструменти, е ясно, че нещата се е, променят непрекъснато и ситуацията вече не е каквато беше по-рано. Отнема време да се изготвят тези доклади. И този преглед на Емир е по-скоро за да се поизчистят някои елементи, но също така и да се излезе от режима на изключенията. И стигнахме до извода, че регламентирането на клиринга е добър начин да се работи. Предложението на, социалистичес... на, на докладчика, всяко от социалистите са добри, да има една постепенна система на въвеждане. Също времено е добре да внимаваме да не се включат пенсионните фондове, след което да се изключи една голяма част от тях. Затова е, трябва да внимаваме да не се правят изключения е, които са нелогични, Изключение спрямо е, клиринга. И задължението за е, престановяване на задължението. Но мисля, че трябва да има задължителен клиринг. Това да е основното правило. Иначе може да има различни определения за сделки в рамките на дадена финансова група, е, различни задължения за е, отговорните за клиринга. Могат да се изготвят е, технически стандарти за някои определени елементи, например преустановяване на задължението за клиринг. Мисля, че в предложението на комисията вече се покриват основните елементи. Благодаря. Комисията иска ли да вземе думата? Не. Тогава отново нашия докладчик, господин Ланген. Съвсем кратко ще е изказването ми. Според мен има въпроси, по които съществуват различия в становищата, но като цяло има широка подкрепа, за която благодаря. Готов съм да работим по компромиси. Вземам повод от казаното от госпожа Берес. За пенсионните фондове нашите становища силно се доближават. Според мен изказването, което направихте, не фигурира в внесените официално изменения, но можем да стигнем до добър компромис за общите изключения. Комисията предлага освобождаване за период от 3 години с възможност за удължаване две години. Ние говорим е, в някои от измененията за е, неопределен срок, други за година, две, но така или иначе ми се струва, че гледаме по един и същи начин на въпроса. Можем да проявим разбиране. Едно освобождаване от задължението за неопределен период от време ще бъде погрешния избор. Но ние можем да намерим едно практично, реалистично решение. И както предложи колегата Вайцекер, можем да стигнем до компромис и да се споразумеем по тази тема – пак не всички ще могат да подкрепят. Ще има гласове, е, които ще се възпротивят. Но така или иначе ще се очертае ясно мнозинство. За качеството на данните говориха няколко от ораторите. Яко, Пейтер, Маркус, Разбира се, трябва да държим сметка за резултата, който ще се постигне на първото равнище, да видим дали можем да внесем някои пояснения, да изчистим текста. Оптимист съм, благодаря. Благодаря. На 24 април предстои гласуването. Разбира се, ако екипът е готов, А, за май уточнена дата нямаме. Зависи от дневния ред. За графика имам предложение в края на а, зелената седмица, на 9 април. Ще изпратя компромиса на политическите групи с молба да реагират в едноседмичен срок и след това да направим първата среща на докладчиците в Сянка на първия седмицата в Страсбург. Първата. Обявявам почивка 10 минути, защото отново с 10 минути изпреварихме графика.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

So, I open the meeting again. We come to point number 13 of... И така, стигаме до точка 13 от дневния ред, създаване на рамка за скрининг за преки чужестранни инвестиции в Европейския съюз. Нашия докладчик е Роберт Циле и му давам думата. Благодаря. Благодаря, че ме изчакахте, е, председателя. Извинявам се на колегите. Благодаря на всички, които внесоха изменения. Над 150 общо. Това доказва значението на становището. Както винаги има политически различия, има и единство. ПЧИ трябва да се гледат е, сериозно и трябва да се следят внимателно в държавите членки. Говорим за критични технологии, критична инфраструктура – и тук е необходима защита на етапа на компромисите. Надявам се, че е, за критичната инфраструктура ще постигнем единодушие. Разширява се инвестицията на понят... Е, е, дефиницията на понятието чужестранен инвеститор, за да не могат да се използват регистрирани юридически лица в Европейския съюз за прикриване на реалния происход на чуждестранна инвестиция. Мисля, че на второто заседание на, а, с докладчиците в Сянка ще изчистим този въпрос. За основателните възражения на инвеститорите да подлежат на скрининг – съгласно член 346 от договор за функционирането на Европейския съюз, държавите членки не са длъжни да разкриват информация, която противоречи на жизнените интереси на националната и сигурност. Господин а, просто а, направи изложение по рамката за скрининга. Чухме и каква е добрата практика в тази област. Повечето държави членки е, разбират, е, че съображенията за, държ... за национална сигурност няма е, да могат да влязат в общностното законодателство като бланкетна норма. Ще трябва да продължава да се ползва препратка към член 346. Като цяло, мисля, че добър беше компромисът и ще продължим същия дух. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Алесандра. Благодаря още в самото начало. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за съвместната ни работа до сега. Според мен е много важно този механизъм да заработи. Много важно е да се координираме помежду си и да улесним обмена на информация – Искаме да внедрим този инструмент, който ни дава възможност да отстояваме суверенитета си и да укрепим доверието помежду си, особено когато става дума за инвестиции в критично важни проекти в критична инфраструктура. Искам да ви припомня, че ние продължаваме да бъдем открито пространство. Ние не искаме да тръщнем вратата пред чуждестранните инвеститори. Не, ние ги каним, но в една ясно определена рамка. Общо погледнато, мисля, че постигнахме консенсус по подобряването на текста на комисията – който се призовава държавите членки да предвидят такива системи. 12 държави членки вече са го сторили. Останалите обаче не са и трябва да сме по- бдителни. Що се отнася до измененията, внесени от мен и от моята група, аз настоявам на принципа на реципрочност. За мен това е важна концепция, особено ако искаме да обосновем пресяването на инвестициите. Трябва да отчетем практиката в другите държави членки по отношение на инвестициите с происход Китай, например. Също искам да се спра и на характера на инвеститора – пряката или непряката форма на контрол на инвеститора от чуждестранно правителство може да се проявява различно. Много важно е да има пълна сигурност, че информацията, която предоставят инвеститорите, особено по отношение на търговските им тайни ще бъде опазена. Също така е важно да се защити събраната информация, но и да се прецени предложението на комисията да се направи отчет за дейността по пресяване на инвеститорите за изминалата година. Комисията следва да информира парламента с обобщени данни за това пресяване. Това е стратегическа информация, която трябва да бъде защитена. Благодаря ви много и очаквам по-нататъчната ни работа. Благодаря. Давам думата на представителя на социалистите. Благодаря. Преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз имат много голямо значение с оглед на въздействието им върху економиката, създаването на работни места. От европейска гледна точка трябва да се погрижим за внимателния а, анализ на печи. Не всички преки чужестранни инвестиции са еднакво полезни и за това трябва внимателно да следим дали инвеститорът е обект на подходящ контрол. Внесли сме редица предложения за изменения, за да подобрим предложението на комисията – трябва да има точки за контакт, трябва да се следят преките чуждестранни инвестиции по държави член, членки, като в същото време има централна точка за контакт на равнище на Европейския съюз. 2017 определена от съвета в заключението от декември 2017 списъка на е, юрисдикциите, не сътрудничещи за целите на данъчно облагане. В същото време трябва да се обърне особено внимание на третите страни, които защитават активите, проистичащи от е, нелегална дейност. В някои е, европейски страни знаем, че има а, такива активи, които излизат към страни не сътрудничещи с Европейския съюз за целите на данъчното облагане. Още нещо. Ако крайният бенефициер не може да бъде установен, тогава такива средства не трябва да се допускат в Европейския съюз. Трябва да е ясно кой прави дадена инвестиция, какво е миналото на тази инвестиция и фирма и кой е крайният бенефициер. И така в 13.30 на срещата на координаторите, докладчите в Сянка ще обсъдим темата в по-големи подробности. Благодаря сега либералите. Сандър, колегас, Благодаря. Измененията са добра основа за компромис. Оставам с впечатлението, че е възможно да се постигне компромис. Искам да направя обаче няколко коментара. Нямаме намерение да засягаме принципа на реципрочност. Каквито и е да било протекционистски действия трябва да получат отпор и е, трябва да, се, е, да не се допусне право на вето на държави членки върху инвестиции на територии, територията на друга държава членка. И също така целта не е да се принуждават държавите членки да осъществяват скрининг. Не е добре е това да се прави, трябва държавите членки сами да вземат решение какво да бъде проверявано, дали е необходимо да има скрининг. Ясно е, че въпросът е за кокошката и яйцето. За да се събере тази информация, трябва да се направи скрининг. Та иначе всяка държава членка трябва да има някакъв механизъм. И в заключение искам да кажа, че преките чуждестранни инвестиции трябва да са тясно свързани с международните е, да отговарят на задълженията на държавите членки в международен план. От името на групата на зелените, господин Ортасун. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам до усилията на докладчика е, административната тежест да стане по-пропорционална. Радваме се, че и медиите са включени е, сред приоритетните области. Приветстваме и препратката към черния списък, въпреки че виждаме, е, че съвета с последните си действия подкопава нейното функциониране. Неговото функциониране на черния списък. Да. Искам да спомена три елемента, обаче, които, все още, е, че, които вече не са включени. Първо, искам да подчертая, че с нашата политическа група, определенето а, на отговора на въпроса дали дадена инвестиция може да се, да от, се отрази на реда в страната е тясно свързан с това, че а, дали дадена фирма а, се занимава с агресивно данъчно планиране. След това да се прилага принципа, принципите, при, принципите от Сантьяго за прозрачност за суверенните фондове и, и, и да има скрининг не на всички инвестиции, а на тези инвестиции, които са свързани с проекти и програми от е, европейски интерес. Трябва да се изиска от комисията да се активира механизма за сътрудничество за проекти и програми от интерес за Европейския съюз, възоснова на обосновки като сигурност и е, обществен ред. И накрая, като е, докладчик Сянка бих искал да се разгледат изменения 162 и 172. Е, съгласни сме с основната цел на тези изменения, но смятаме, че има опасност да има двустранен скрининг на е, инвестиции между държави и членки, които могат да станат предмет на конфликт на а, интереси между тези страни, затова би било по-добре да се придвижим напред с една многостранна система, да има т.е. един орган с участие на Европейската комисия, държавите членки и този орган да е отговорен за скрининга на, чу... на проекти чуждестранни инвестиции в държавите членки. Ще се срещнем в контекста на срещата на докладчите всяка и ще можем да обсъдим тези теми. Благодаря. Благодаря много. От името на Обединената левица не виждам Никого е не се, Бернамоно не е тук. И вие няма да се изкажете добре. След това останалите колеги, които искат да коментират, няма желащи. Комисията. Иска ли комисията думата? Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко, два коментара. Първо, по въпроса за реципрочността, бихме искали да а, покажем ясно, че ако включим реципрочността тук като фактор за скрининг или нещо подобно, а, може да се окаже, че сме в нарушение на международни ангажименти и че изпращаме а, е, че се а, е, а, е, държим протекционистично. Няма такива системи по света за, а, за скрининг, където се проверява а, проверката на реципрочността на изискванията в страната на инвеститора. За, разбираме защо повдигате темата, просто не смятаме, че това е подходящия правен инструмент за разрешаване на този въпрос. След това, за данъчното облагане. Ясно е, че трябва да се действа по въпроса за укриването на данъци, непрозрачното данъчно поведение и неясността за, на крайния собственик – е, това са все важни въпроси, но не тук е въпрос, момента да се справяме с тях. Има други правни норми, също изпирането на пари, например. Правното основание тук е 207. Е, Европейския съюз има изключителни компетенции. Ако, при, ако привнесем други теми, е, тогава се губят тези изключителни компетенции. Това е първата крачка. И е добре да се включат в нея максимално количество държави членки. Ако направим инструмента твърде тежък, макар че някои от вашите предложения са много разумни, преглед на ниво Европейски съюз, е, но все още няма да може да бъде прието това предложение, според мен, защото в 16 държави членки такъв скрининг изобщо няма на този етап. Затова дайте да караме стъпка по стъпка, да има повече скрининг, да има повече прозрачност и след 3 години при прегледа да видим дали се налага да направим още една крачка напред. Благодаря. И аз съм подал няколко изменения. Не мисля, че трябва да чакаме цели три години. Вземайки предвид случващото се в моя избирателен район, 100% от промишлеността вече е купена от китайски инвестиции, е, е, инвеститори, а пък е, никой от нас не би бил допуснат да купи 100% от китайско дружество. Е, дам думата на докладчика Роберт Силе. Благодаря много. Благодаря на всички, които се изказаха от името на политическите си групи. Благодаря и на комисията. За скрининга на ниво държави и членки, мисля, че правилно предлагате да започнем именно с такъв скрининг и след това да видим какво повече можем да направим. Да кажем са, Бавария, Германия има доста доста строга система за скрининг, както установихме наскоро по време на изслушването, организирано от господин Прост. Мисля, че ем, това изслушване беше много полезно. Що се отнася до китайските инвестиции в Германия, немското правителство трябва да има право да отхвърли такива инвестиции. Това не изисква да се включва Европейската комисия. Може да бъде направено на ниво Германия още сега на национално равнище. Е, иначе за скрининга системите са доста различни. Е, тази в Обединеното кралство е доста по-различна от Германия, от Испания. Е, има само има 12 страни, в които има такива проверки. И на заседанието на докладчите в Сянка, което най-вероятно ще е последното, така се надявам, трябва да имаме предвид всичко това и да работим с отговорната комисия, именно комисията по международна търговия за да намерим добри компромисни решения преди да се стигне до пленарна зала. Благодаря. Гласуването предвидено за следващата седмица. Надявам се, че ще можем да приключим работата си до тогава. Комисията Инта, която е водеща, ще направи предложение на 17 май и ще видим кога ще се стигне до пленарна зала. Е, и така, при нас гласуването е следващата седмица. Благодаря ви много. Приключихме работата си тази сутрин. В 2.30 продължаваме. Закривам заседанието.